Gracias, Martina. Колеги, iniziamo. Колеги, нека започнем. Giorno, se vi sono obiezioni. Нека започнем работа. Приемане на дневния ред. Възражения няма. Затова смятаме дневния ред за одобрен. Преминаваме към следващата точка. Създаване на механизъм за стабилност. Ciò durerà circa un'ora quindi concluderemo entro l'ora, e una discussione che vuole contribuire alla preparazione del progetto di relazione. Франциска Катерина Брантнер е докладчик. Надявам се, че ще свършим в срок за един час. Това, което трябва да постигнем е да разискваме предварително част от тематиката по доклада за стабилността който предстои да бъде обсъден в края на месеца. Естествено, Европейския съюз се тревожи от е, отражението на е, кризата, економическа и финансова, върху сигурността и нейното поддържане. Е, много различни аспекти има тук. Управление на кризи, хуманитарна помощ и така нататък. Най-напред ще представя експертите, след това ще дадем думата на докладчика. Доктор Мартели, господин Шериф, господин Allora, prima di... Марту и Розана Кристеско са сред нашите специалисти. Най-напред искам а, Марта Минели да вземе думата. Тоест, госпожа Мартинели. Благодаря. Искам да благодаря за е, доклада на е, комисията и за възможността да се изкаже е, по него. Трябваше да разисквам предимствата и недостатъците. Механизмът не е, е обословен географски е, и е насочен повече към предотвратяване на кризите. Е, това са ограниченията. Е, нека се спра на няколко специфични въпроса. Първо, поемането на риска. Мисля, че механизмът е, на, за стабилност е, е лишен от е, напълно развит е, аспект е, за е, управление на риска, 70% от средствата е, ще е, бъдат насочени към възникващи или съществуващи кризи. И в такъв случай националните, местните органи може би няма да могат да реагират бързо. Опитваме се да ограничим а, този потенциал, но също така не искаме да се критикуват местните органи и искаме да укрепим механизмите за контрол. Това е първото. Второто. взаимодействието между работата по механизма и делегациите на място. Би трябвало да се усъвършенстват отношенията между Европейската служба за външни действия и компонентите ЕВКО на делегациите по места. Мисля, че ролята на делегациите може да бъде доразвита в проекта. Местните делегации са с много важна роля в областта на програмирането, особено когато могат да гарантират трайна последователна информация за ставащото на място и това ще има важно значение за приемането на решение във връзка с разпределението на средствата, но и по отношение на контрола делегациите могат да помогнат да се следят разходите на място, както и ефективността на предприеманите мерки. Третото, което искам да кажа, е свързано е, с оценката, ефективността и от е, четността. Е, механизмът като цяло се възприема като успешен, но е много важно оценката да се доразвие, е, отпуснатите средства да се засичат спрямо реално постигнатите е, резултати на фона на установените критерии. Например, е, как е, механизмът механизмът за стабилност допринася за промяна на положението на място, за постигане на конкретни резултати там. В тази връзка искам особено да се спра на ролята на гражданското общество. Мисля, че оценка от външни консултанти не е достатъчна. Трябва да участват местни неправителствени организации в отчетния процес посредством консултации. Как е, точно е, гражданското общество да бъде приобщено, все още не е ясно. Ангажиментите не са ясни. Е, централите в Брюксел и гражданското общество също трябва да участват в процеса на оценка, както и Европейският парламент. Предвижда се партньорство за мироподдържане, за под осигуряване на мира и мисля, че това може да се използва за усъвършенстване на контрола и е, оценяването на механизма за стабилност. В миналото е, е използван този механизъм, механизъм за доразвиване на гражданското общество трябва да се е, стимулира тази връзка с гражданското общество. Не толкова да се а, настоява на въз, възлагането на външни изпълнители. Сега, вър, последното, връзката с а, борбата с тероризма. А, информация, която получаваме от. А, Африканския рок а, показва, че а, има потенциал при борбата с тероризма да се извършват нарушения на правата на човека и би трябвало тук да проведем връзка между механизма за стабилност и спазване на закона на място. А, така ще се постигне съчетаване на борбата с тероризма, и спазването на правата на човека. Мисля, че трябва да се стимулира а, така един силен, сериозен и категоричен механизъм за оценка а, на а, нарушенията на правата на човека, когато такива се извършват. Председателят, благодаря. Следващият ни а, експерт. Благодаря. Казвам се Андро Шер от Европейския център за развитие и управление на политики. Ще кажа няколко думи относно проучвания, които сме направили във връзка с инструмента за стабилност и как то се използва в някои страни. Първото нещо, което трябва да кажем във връзка с този инструмент е че той е много важен за превенция на конфликти и изграждане на мир, но това не е единствения инструмент. И в тази връзка е важно да се отбележи, че превенцията на конфликти и изграждането на мир може да се укрепи и доразвие в други инструменти, като Европейския инструмент за добросъседство или така наречения DCI. Ако искате да има превенция на конфликти в дългосрочен план, ще трябва да има инициативи, които са по-дълги от 18 месеца и тези други инициативи позволяват нещо подобно. Значи изграждането на мир и превенцията на конфликти трябва да се включи в рамките на съществуващи други инструменти комисията трябва да се гарантира, че този елемент няма да бъде размит. Втория коментар, е, който идва в резултат на моя опит от преки разговори с заинтересовани лица е, е ключовия елемент свързан с бързината. Проблема е обаче, че все още няма достатъчно голяма бързина на отпускането на средствата от зараждането на идеята да се направи нещо в зона на конфликт до пристигането на парите на място минава твърде дълго време. Така че всичко, което може да се направи връзка с ускоряването на действието на инструмента е нещо полезно. Остановяването на равновесие между контрола върху демокрацията и инструмента за стабилност е нещо важно – Ако се забавя развитието на демокрацията, значи инструмента няма да действа толкова добре, ако надзора върху развитието на демократичните процеси показва нещо подобно. Има значително разрастване сега във връзка с предишния IFS инструмент – сега обаче като дял от а, така наречената глобална Европа е, инструмента представлява по-малка част. Е, не би трябвало АФС да бъде по-малък, дори и с оглед на намаляването в момента. Има предложение да се увеличи е, сумата, ако не сумата, то поне е, възможността за развитие на инструмента за стабилност. Е, отново казвам, ние смятаме, че основната полза тук е бързината на отпускането на средствата, стига да има дългосрочен ангажимент. Трябва обаче да сме предпазливи, когато поемаме дългосрочни ангажименти по силата на тази програма за стабилност. И накрая, когато става въпрос за допълняемостта и разликите с другите инструменти, е, в самата формулировка на този инструмент има известно припокриване с съществуващи вече такива инструменти, но като цяло това е един много полезен инструмент за външната политика на Европейския съюз и трябва да се гарантира, че положителните черти щети ще се запазят, вместо да се предвиждат мащабни промени? Благодаря. Благодаря, господин Мол. Благодаря, господин председател, Благодаря на комисията по външни работи, че покани нашата структура, занимаваща се с мироизграждане, да участваме. Е, ще се спра на сегашния механизъм. Накратко ще дискутирам предложенията за промените. Първо искам да кажа, че нашата структура твърдо подкрепя този механизъм. Той е един от най-гъвкавите инструменти за външно финансиране на Европейския съюз и има доказани резултати в установяването на мир. За съжаление обаче, нашето виждане не се споделя от всички държави членки, от всички неправителствени организации. Тоест, нашето виждане се споделя и за това има страшно много заявки за използване на инструмент регламента и на средствата от него. Би трябвало обаче да се опрости неговата структура, специално да се предвиди в член 4 превенция на конфликти и изграждане на мир, а, мерки за приемане и а, да се предвиди извършването на анализ а, за а, условията, които създават предпоставки за конфликти. Това е втората ми бележка. Третата бележка, нашата структура е направила препоръки е, за е, превръщането на този инструмент и в механизъм за превенция на конфликти. Това изисква промени в член 3 и реакция на кризи. Според нас това е най-гъвкавият компонент на механизма и той е много добре бил използван за установяване на мир предлагаме увеличение на средствата по член 3, но и по член 4 също, където трябва и да се направи специално упоменаване на партньорството за установяване на мир. Също така препоръчваме да се махне от този механизъм възстановяването след природни действия. Според нас тук трябва да действа ехо, а не механизма за стабилност. Също така премахването на а, капацитета за участие в мисии за цивилна стабилизация, гражданска стабилизация би трябвало да отпадне. А, във всеки случай, а, този преглед сега а, дава прекрасна възможност да се преценят резултатите и да се преразгледат а, приоритетите за финансиране. А, препоръчваме да се предвиди специално участие на а, гражданските организации, организациите на гражданското общество по член 5. Смятаме, е, че не може е, регионалните заплахи да бъдат предмет на работата само на агенции, които действат на ниво Европейски съюз. Би трябвало да привлечем и структурите, които е, познават ситуацията на място. Е, смятаме, че ефективността на е, механизма е, ще бъде много повишена, ако малко се реформира финансирането. И за това препоръчваме да се прилагат критериите на OECD DAX. Благодаря. Благодаря. Госпожа Кристеско. Добър ден, благодаря за думата, господин председател. Аз представлявам инициативата за управление на кризи. Както вероятно знаете, става въпрос за една финландска организация за изграждане на мир, създадена от президента Ахти Саари. Аз ще говоря за този инструмент от гледна точка на нашия опит. Ние сме работили в Приднестровието, в Нагорни Карабах, в Молдова, в Йемен, в Южен Судан, в Палестина. Работейки по тези проекти, ние сме получавали финансиране от инструмента за стабилност и днес ме помолиха да говоря за нашия опит по отношение на използването на средствата по този инструмент. Ще говоря за уроците, които научихме от гледна точка на нашето участие за изграждането на мини решения в Нагорни Карабах. Имаше финансиране за нашата дейност по този инструмент в Нагорни Карабах. Четири неща. На първо място приветстваме предложението за ускоряване на отпускането на средства по инструмента. Трябва да се опростят процедурите и разпоредбите за отпускането на помощта. EPNK получаваше в рамките на 18 месеца до ноември 2011 година помощ. Както знаете, този конфликт, за който говоря, беше и е дълготраен и този период не беше достатъчен за да се изгради мирно развитие в региона. През юни 2011 година дадохме молба за финансиране, за да продължим своята дейност. Още не сме получили ответна реакция. Няма нужда да казваме, че този период на очакване се отрази негативно върху проекта. Освен това, искам да кажа, че за съжаление образа на Европейския съюз в този регион а, пострада, тъй като DP, AKMB е, не успя да се осъществи както трябва. Видяхме, че има дерогация от процедурите на комитология, когато става въпрос за междинни програми. Тази дерогация е изключително важна и трябва да се използва. Смятаме, че изключителните мерки по временните програми трябва да се разширят е, до 13 е, месеца, 30 месеца за конфликти като този в Нагорния Карабах тъй като краткосрочните мерки нямат възможността да донесат системна промяна за гражданското общество. Този конфликт, знаете, че получава някои други средства, като тези по програмата EMPI. Член 7 съответно трябва да се промени. И накрая, по отношение на координацията, всъщност на предпоследно място, координацията е нещо важно. Онзи член, който говори за допълняемостта и кохерентността на европейската помощ, е изключително важен, когато става въпрос за нестабилни региони, за нестабилна обстановка, то е изключително важен, особено когато става въпрос за прехвърляне на конфликт през границата на други страни. Много често ставаме свидетели на липса на координация между органите на Европейския съюз и други организации, особено на местно ниво и ние като НПО понякога се налага да координираме усилията. Един конкретен пример – е, има е, смесване на дейността на някои организации в Тбилиси и други, които се намират в Азербайджан, е, Армения и така нататък. Ние имахме добро сътрудничество с парламента. Смятаме, че парламента трябва да участва много по- отблизо в управлението. Както каза и колегата, делегацията на Европейския съюз трябва да участва в програмирането по-добре и да сътрудничи с неправителствените организации. Накрая по отношение на оценката, ние самите трябваше да направим собствената си оценка и това не е оптималният начин да се действа. Защото не може оценката да бъде е, включена в е, инициативите по програмирането, така че ние смятаме, че комисията трябва да прави оценките. Благодаря. И сега ще дам думата на докладчика, госпожа Брантер. Благодаря, сърдечно благодаря на четиримата ни експерти. Приветствам тези честни оценки. Много сте смели. Седите точно срещу ръководството и много смело посочихте някои от ключовите въпроси. Благодаря ви, че така открито ги засегнахте. Ще взема повод от няколко от вашите бележки. Е, най-напред за заглавието. Знаете, че това се нарича буквално инструмент за стабилност. Стабилност в Северна Африка има малко отрицателен оттенък, защото означаваше е, диктаторите никога да не паднат от местата си. И за това, като чуват северноафриканците е, механизъм за стабилност, е, малко се стряскат. За това предлагам да се каже инструмент или механизъм е, за реагиране при кризи и превенция на кризи. Е, бих ви предложила това като идея за обсъждане. Втори момент – обхвата. Е, мисля, че е, двама от вас посочихте, че има известно препокриване между сегашния механизъм за стабилност и хуманитарната помощ. Съгласна съм, че тук ни трябва повече яснота, по-малко дублиране, особено при настоящите условия на крайно недостатъчни средства. Също така обаче е необходимо да се имат предвид заплахите за сигурността, проистичащи от бедствия или аварии на, при, причинени от човека или от природата. Значи, е, трябва да вземем предвид аспектите, е, които са свързани с сигурността, а не да се насочваме към хуманитарната помощ по принцип. Трето съображение, това също беше засегнато, е, съответствието на мерките за борба с тероризма е, с изискването за спазване на правата на човека. Знаем е, какви са полуките от миналото. Е, бившият комисар Фереро Валнер беше подписала декларация за пълно зачитане на правата на човека при мерките за борба с тероризма, но няма никакви насоки, няма никакви указания за механизъм, чрез който да се развият тези принципи. Кети Аштън също се придържа към тях. Има насоки, например, в Британското външно министерство и мисля, че и ние трябва да изработим такива. Бих предложила да се въведе един нормативен текст за проследяване е, на насоките и прилагане, разработване на на насоките за необходими за реално спазване на принципите за зачитане на правата на човек. Четвърто, искам да се спра на понятието посредничество, медиация. Това е, е добра идея и е, по отношение на пето място на участието на гражданските организации Много е важно да се признае, че те имат роля в последващата оценка. Много трудно е предварително да се даде надлежна оценка какво точно ще постигнем чрез мерките, които развръщаме. Обаче, след като мерките вече са приложени, оценката е по-реалистична и там ключова роля имат гражданските организации. Трябва да им я признаем. Последно, ролята на Европейския парламент тя е важна. Основният въпрос, който излиза при всички наши дискусии е този за актовете по делегация. Тук трябва да си поговорим заедно. Беше споменато понятието бързина. Вижте, бързината няма общо с демократичния контрол, а с финансовия регламент. От 2, до 3, от 2 до 3 часа имахме е, обсъждане във връзка е, с финансовите изисквания. Много е, жалко е, е че е, парламентът е, се, съглася, се съгласява с това, което предлага съвета за превенция на кризи и управление на кризи, да се намалят средствата. Не ни е това ролята. Финансови регламент напълно е блокиран в съвета не мисля, че демократичният контрол ще забави всичко прекалено много. И съвсем последно за финансовите средства, които се отпускат. Както мнозина от вас посочих, бързината е сравнителното предимство на нашия механизъм и мисля, че трябва да се върнем на числата. Обаче започването на преговорите зависи до някъде от обхвата. Ако разширите обхвата, включите, да кажем, заплахите за общественото здраве, авариите, причинени от човешки фактор, ще има нужда от повече средства. Всеки случай благодаря на експертите и очаквам въпросите, становищата на колегите и е, разбира се очаквам да чуя какво ще ни кажат представителите на службата за външни действия. Председателят. Господин Гуатиери е един от докладчиците в Сянка. Давам му думата, след което ще вземат думата и други членове. Ем... Благодаря. Аз съм докладчик в Сянка за политическата група на социалистите и демократите. Искам да благодаря на изказалите се, които ни дадоха много полезна информация за измерението на този инструмент. Това е инструмент, който е от много голямо значение, именно защото става дума за специфичен инструмент, що се отнася до процедурите, но и до самото съдържание на инструмента. Ще бъда кратък, но искам принципно да се съглася с съдържанието, което беше изложено от докладчика. Като цяло, Проекто докладът е приемлив, има обаче въпроси, които все още са открити и се нуждаят от изясняване. Правиме впечатление следното. В определени аспекти се въвеждат изменения, които могат да бъдат окачествени като положителни, но и като отрицателни. Някои са и консервативни по подхода им, но всъщност инструментът за стабилност трябва да бъде адаптиран към тежките рамкови условия. Подходът обаче е, че новият инструмент е до голяма степен подобен на старият регламент. Това е всъщност подход, който се използваше преди Лисабонския договор, най-вече в членове 4 и 5. Те бяха актуализирани и приспособени към възможностите за а, изграждане на мир, обаче в член 1 и член 3 се посочва, че подходящото прилагане на инструмента за развитие и сътрудничество на Европейския съюз, че това всъщност трябва да бъде инструмента. Но това е подход, който както преди, така и сега различава различни сфери на външната политика на Европейския съюз, въпреки че те трябва да образуват едно цяло. Това намира израз на различни места и би трябвало да си помислим по тези въпроси. Някои други аспекти, които засегна колегата Бранднер, също разглеждаме критично, най-вече когато става дума за ролята на Европейския парламент. Естествено, всичко това е свързано с ефективност и бързина, но има и други аспекти, не само делегирани правни актове и тук трябва да се помисли за намаляване на информацията за парламента по член 7.7. Там се ограничава информацията в сравнение с а, сега действащия регламент. И този подход, според мен, не е предназначен за проследяване на развитието на договора или на други е, тенденции в сферата на външната политика и политиката за сигурност. Продължава да съществува опасността от дублиране с други инструменти. Няма яснота и Мога да се съглася по това с експертите. Особеността на този инструмент, неговата специфика трябва да бъде подчертана по-силно и да бъдат подчертани най-вече онези елементи, които правят този инструмент уникален, вместо да се допуска дублиране с други инструменти. Удължаването на 30 месеца. Тук е, имам известни резерви. Трябва да се занимая по-подробно с този въпрос. Но и други аспекти би следвало да се споменат. приложението към член 4. Тук се включват допълнително въпроси, свързани с климата. Това крие опасност от загуба на спецификата на този инструмент. И естествено, в този първи кръг на дискусии трябва да бъдат разгледани всички аспекти, всички становища и аз искам малко време за размисъл, за да мога да участвам в това заседание с по-конкретно становище. Благодаря. Председателят, господин Прада, докладчик за НП. Благодаря, господин председател. С ваше позволение аз ще задам някои въпроси. Правя това от мое име, но и от името на колегата Микелам. Искам първо да попитам експертите как виждате профила на този инструмент за стабилност. Дали този профил е достатъчно ясно очертан, защото има и други финансови инструменти, от които на практика могат да бъдат предоставени средства за неотложни операции. Аз е, задавам въпрос дали има възможност за координиране с другите инструменти и сега вторият ми въпрос. Какво смятат експертите? Кои са основните точки, където трябва да се внесат подобрения във връзка с сътрудничеството между институциите на ЕС и държавите членки. Естествено, в Лисабонския договор се предвижда по-голяма кохерентност на различните политики в сферата на общата външна политика. Но, естествено, тук трябва да вземем предвид, че политиката и действията на Европейския съюз в ситуации на криза могат да бъдат допълнени с помощта на този инструмент чрез мерките, които държавите членки изпълняват от собствено име. В случая ме интересува новата оценка на сътрудничеството между държавите членки Европейския съюз. Сега по въпроса, който иска да зададе господин Келъм, за съжаление той не може да участва в това заседание. Той се позовава на член 8, алинея 2, участие на организации от гражданското общество. Тук се задава въпросът дали могат да бъдат разработени евентуални показатели, които да позволяват да се измери това участие. Смятате ли, че подобни показатели трябва да бъдат въведени или как изобщо може да се изрази количествено участието на гражданското общество в случая? Второ, господин Келъм задава въпрос във връзка с приложение 1 раздел Д. Там става дума за международните военни е, съдилища. Едно пояснение е, на този член желая той. Господин Ламсторф е, получава думата, докладчик сянка на Алде. Благодаря, господин председател, благодаря на докладчика за е, коментарите във връзка с проекта за регламент. Аз искам в началото на нашата работа да насоча вниманието ви към някои особено важни моменти. Ясно е, че този инструмент е специфичен ако мога така да се изразя, специфичен в инструментариума на Европейския съюз за външни действия и както DHR, той е, всъщност е, би трябвало да държи сметка на, за това да не се получава дублиране. Второто, което свързва този инструмент с DHR е съгласието на дадена страна, в която е действа. желателно е, обаче не е задължително. Това прави инструмента гъвкъв и по-бърз в идеалния случай. Това е предимство, което обаче може да се превърне в недостатък, защото ISAF е, може да се използва точно за това, защото е по-бърз и по-гъвкав от другите инструменти. А те са, както знаете, всичко друго, но не и бързи и гъвкави. Тази роля на запълване на празнотата всъщност е, не е ролята, която трябва да се очаква от един добре разработен инструмент, така че трябва да дефинираме по-точно приложното поле на този инструмент. Затова мисля, че е правилно предложението на докладчика в случая приложното поле да се ограничи само върху кризи, е, превенция на кризи и е, опазване на мира. За мен това е много по-смислен подход. Е, там, където не съм особено сигурен, е, е всъщност как ние ще получим квадратурата на кръга, ако мога така да се изразя, ако използваме един стратегически последователен подход, но от същевременно с това повишим ефективността на инструмента. Ние трябва да поговорим по този въпрос и също така е, смятам, че трябва да дефинираме това противоречие, да го подложим на анализ и ако е възможно да го отстраним. Що се отнася до е, името, до наименованието, аз съм съгласен с всяко наименование, е, обаче трябва да съдържа въпро елемента стабилност. Далеко съм от семантичните окраски, които се придават след арабската пролет. Сега, говори се и за насърчаване на демокрацията. Това беше записал на знамето си и Джордж Буш, но всичко това са второстепенни въпроси. Мисля, че не е необходимо да се спираме на тях. Моята политическа група и аз в частност смятаме, че е добре, че се упростяват процедурите. Е, и също така, е, че се допуска достъпът е, на реципиентите да бъде облегчен. Всъщност целите на този регламент не се ограничават само върху извънредни мерки за помощ. И още нещо, по което новата политическа група ще внесе изменения. Първо ролята на парламента точно когато става дума за предотвратяване на конфликти и е, то при е, глобални и трансрегионални заплахи, член 4. Тук е, ние ще трябва да погледнем по-точно как да се дефини... дефинира по-добре всичко, което е свързано с координацията. Координацията ще остане важен въпрос, това е ясно. И трето, аспекта на човешките права, смятам, че това а, за нашата политическа група също е изключително важно, също и по отношение и на извънредните мерки. Благодаря. Благодаря, господин Мунис. Госпожа Мунис. Благодаря. Господин председател, благодаря на експертите, които ни дадоха информация относно промените в инструмента за стабилност няколко въпроса. Аз изготвям становището от името на Комисията по бюджети. Като цяло съм съгласен с казаното от колегите Брантнер и Ламсдорф. По-конкретно, по отношение на ролята на Европейския парламент, делегираните актове и правото на контрол от страна на парламента. Имам няколко въпроса. Въпреки отговорите, които получихме от в службата за външна дейност, трябва да попитам какви ще са новите приоритети за инструмента, особено когато става въпрос за сигурността и за трафика на лекарства фалшификати. Не знам дали нещо подобно е предвидено в инструмента. Основната цел на този инструмент е да се занимава с въпроси, които не са свързани с изграждането на мир инициативи. Така ли? Искам да разбера от службата за външна дейност до каква степен сигурността, за която говоря, трябва да бъде част от този инструмент, особено когато става въпрос за трафика на лекарства фалшификати. Аз не съм сигурен дали те са свързани с сигурността. Вярно е, че трафика на лекарства фалшификати може да представлява заплаха за общественото здравеопазване в някои страни, но може да има и други заплахи за здравето на хората, които да трябва да се отчитат. Е, има заплахи за различни групи от населението в някои случаи. Изграждането на мирни инициативи, на мир въобще, на изграждането на превенция на кризи, трябва да отчита и тези елементи. Не трябва да поставяме ударението върху всички е, заплахи, върху цялата е, плеяда от заплахи, е, пред които сме изправени. Не знам дали въобще е възможно инструмента да се разгърне толкова на широко. По отношение на процеса по-скоро процента на финансиране. Не съм сигурна до каква степен трябва да се включат всички аспекти, които се споменават. Оръжие и муниции, от една страна, от друга страна, изграждане на мир и демократични институции, е, има и нови елементи тук и каква част от е, бюджета ще се падне на тях. Благодаря, казва председателя. Е, господин или госпожа Джени от службата за външна дейност. Благодаря. Един от големите парадокси на външната дейност, свързана с мироопазването, и а, е, превенцията на конфликтите е, че традиционните механизми са насочени към рентабилност. Тоест, а, е, стремежът е винаги да се а, е, превеждат много пари и да се минимизират административните а, е, разходи. Понякога обаче а, е, при превенцията на конфликти съвсем малка сума пари, а, е, насочени към дискретни субекти, работещи чрез гражданското общество, може да доведе до огромна разлика. И мисля, че това е най-големият плюс на механизма за стабилността. Той позволява финансирането на малки проекти посредством гражданското общество и дава възможност за гъвкава реакция. Този нов регламент, според мен, е стъпка по-нататък в същата посока и ние подкрепяме тази тенденция. Смятаме, че предложенията са именно в този дух да се осъществи стремежът на Лисабон, Лисабонския договор, закрепен в неговия член 21. Thank you very much. Тасо Виелонга. Благодаря, Тасо Виелонга. Благодаря, господин председател. Има съгласие за това, че ползата от този инструмент ще бъде той да се заеме с елементи, които не се покриват от други инструменти. Става въпрос за субсидиарност между инструментите и това сега е написано в регламента. За първи път сега се споменава, че дейностите които са допустими за финансиране, не трябва да получават финансиране по други инструменти. Има четири е, случая, в които има допълнителна полза от този инструмент. На първо място, когато трябва да има бърза реакция по отношение на някаква криза, този елемент беше споменат. Има обаче и други случаи, например, когато има трансрегионална заплаха. Е, тогава се излиза извън обхвата на действие на географски фиксирани инструменти като DCI, DPI и така нататък. Например, трафика на кокаин, който започва в Южна Америка, минава през Западна Африка, след това страните от Магреб и влиза в Южна Европа и Северна Европа. Както виждате, няма географски инструмент, който да може да се справи с тази заплаха по ефикасен начин. Е, съответно, за да се справим с проблема във всички тези страни, трябва да имаме подобен инструмент, като този, който се предвижда. Трети случай – борба с тероризъм. DCI и EDF, свързани с развитието, изключват помощ за борба с тероризма, така че тук от отново има полза от инструмента за стабилност и накрая, но не и на последно място, ние се опитваме да развием политици, а, политики за превенция на конфликти а, с неправителствени организации. Например, Apple ще ни помага като НПО а, и тази инициатива няма да бъде допустима за финансиране по силата на други инструменти. Комисията се е опитала да очертае тези случаи, които сега споменах в регламента. Когато става въпрос за човешките права, тази тема беше спомената от експертите и от госпожа Брантнер. Трябва да кажа, че ние поставяме сериозно ударение върху работата за развитието на човешките права и тяхното все по-голямо опазване. Има инструмент на ООН в тази връзка, има и други международни организации, които се борят за нещо подобно. Ние се опитваме да внесем един граждански подход по-скоро, както и да установим един по-добър контрол. Едно от новите неща в регламента е ролята на парламентите когато става въпрос за надзора върху службите за сигурност на съответните държави. Освен това ще продължим да следим развитието във връзка с борбата с тероризма. Един пример от началото на миналата година. Когато едно правителство реагира с насилие на недоволството, което възникна в тази страна, службата за външна дейност се спря помощта. Благодаря. Сега господин Дойл. Натиснете копчето, ако обичате. Благодаря ви и се извинявам. Благодаря, господин председател Майкъл Дойл, изпълняваща длъжността ръководител на отдел в, служба, в Европейската комисия. Няколко коментара. Първо беше поставен въпроса за бързина. Прекрасен пример имахме неодавна. Преди около 10 дни ООН поиска от Европейския съюз спешна помощ е, за е, задействане на мисията на наблюдателите е, в Сирия. За седмица обсъдихме какво можем да направим и беше разработен пакет. За три дни от миналия четвъртък Изработихме проекта на решение за финансиране и свършихме вътрешните консултации. Днес в 10 часа беше прието решението за финансиране и нашия директор взе необходимите оперативни решения за изпращане на оборудване, за да може наблюдателската мисия незабавно да бъде задействан. Да, вярно е, че това е много изключителна ситуация. Не го правим всяка седмица, но когато сме наистина поставени под натиск, може можем да реагираме изключително бързо. Един въпрос, свързан а, с възможността за оказане на помощ при природни бедствия. А, чух добре бележките на докладчика, направени в тази връзка. Ще дам иллюстрация с един или два примера. Много е важно да имаме такава възможност за реагиране. Вземете положението в Хаити след земетресението или в Пакистан след е, жестоките наводнения преди 2-3 години. Беше задължително да бъде запазена стабилността в тези страни и е, населението веднага да види, че му се оказва някаква помощ, че нещо пристига в страната, че трябваше веднага да се положат усилия за някаква реконструкция, възстановяване. Е, това е единственият ни инструмент. Както господин Ламсдорф основателно каза, това е инструмент от последна инстанция. До него се стига след като всичко останало е изчерпано или невъзможно и има а, много а, сериозна подкрепа. А, има други е, инструменти, е, от които не може просто да се отпуснат средства, да кажем, за подпомагане на Доминиканската република, за това, че приема е, бежанци. Е, в нашия случай този механизъм е, е единственото, което можем да мобилизираме, успоредно с други механизми, които действат по други направления. По е, отношение на гъвкавостта, и това, което предлагаме в новия регламент. А, голяма част от предложенията ни се опират върху хоризонталната оценка на действието на акта, която извършихме миналата година. Това би помогнало, например, в случая с Нагорни Карабах. Бихме спестили няколко месеца, бихме вместили идеята за удължаване на проектите на 30 месеца. Е, работим усилено и се опитваме да усъвършенстваме подходите си. По международните наказателни съдилища това е единственият механизъм, който може да бъде мобилизиран за международните наказателни съдилища. Е, а пък е, в редица страни запазването на стабилността действително зависи от активизирането на тези международни наказателни съдилища. Мисля, че времето ми изтече. Господин Майер. Thank you, Mr. Chairman. Благодаря, господин председател. Всъщност за първи път съм в вашата комисия. Нямам а, кой знае какво за добавяне. Искам да благодаря за всички добри бележки, които получихме днес. Съвсем накратко по отношение на новите дейности относно борбата с незаконните лекарства или лекарствата фалшификати. Това е важно, когато става въпрос за Африка. Една такава дейност може да има дестабилизиращ ефект. Освен това, това е дейност, която храни терористи и различни престъпни групировки в този регион. Така че трябва да имаме една по-цялостна представа относно различните дейности, свързани с различни групи. Споменахте и дейностите във връзка с природни бедствия. От контактите с, страни бенефициенти на различни континенти стана ясно, че инвестирането само в борбата с тероризма и защитата е, сигурността на съответната страна е, води до едностранен подход е, и е нещо скъпо. Когато става въпрос за природни бедствия, всъщност ефектът е същия като при терористично нападение. В някои страни има избухване на определени зарази, които са пагубни. Понякога е по-лесно да се мобилизират средства за природни бедствия, отколкото за антитерористична дейност, тъй като средствата и начините на действие са общо взето едни и същи. Не би трябвало да се ограничаваме само до терористична дейност. Това исках да кажа. Благодаря. Благодаря на всички. Някои от експертите иска ли да се изкаже отново? Да, само за минута, ако мога да ви приканя. Да, благодаря господин председателю. Искам да взема повод от някои от засегнатите теми. Първо, нека подчертая, че е уникален механизмът за нас. И отново ще дам примера, който дадох в Нагорни Карабах. Нямаше да можем да работим там без този инструмент. Иначе не можем да използваме други инструменти и не е желателно да използваме пари от държавите членки, понеже това е конфликт и е, държавата е, е, Европейският съюз не е държава, обаче държави членки участват в миро... процеса на мироопазване или процеса по постигане на мирно решение, така че е много-много щекотливо. Друг въпрос, свързан с казаното от господин Преда. Да бъде добавено гражданското общество в член 8. Според мен, алинея втора на член 8 трябва да остане без промяна, тъй като там е предписано, че консултации се провеждат при необходимост. Това е важно, защото ние не работим а, в вакуум, а работим а, на място, където а, са изключително деликатни отношенията в контекста на конфликт. И местното гражданско общество а, е, трябва да бъде интегрирано стратегически. А, е, просто не можем а, е, да подхождаме а, така а, а, безогледно. Последният въпрос, на който ще се спра, е въпроса за координацията. Изключително важна е тя. Координацията е между държавите членки на местно ниво няма координация. В Молдова има един много добър пример на координиране на съдействието на местна помощ. В Нагорни Карабах обаче такава координация не може да има, защото имате делегации на Грузия, Армения и Азербайджан. И на практика координация е невъзможна. Е, координация, доколкото е, съществува, е, се извършва от службата за външни действия. Това може да се повтори и в бъдеще, защото този модел при тези условия даде резултат. Господин Шериф. Два кратки коментара. Първо, по отношение на координацията между държавите членки. Ако има добър анализ на конфликта на място, и този анализ се споделя. И ако имате някаква стратегия за съответната страна или за справяне с кризата, то това е по-добра основа за координация, отколкото инструмента сам е единствен по себе си. Тук става въпрос обаче за една координация на по-широка основа. Основният въпрос тук е какво може да направи Европейския съюз в определена ситуация на криза и какво той може да предложи възоснова на всичките инструменти, с които разполага. Освен това, как да се накарат а, държавите да действат а, и как да се накарат те да координират своите усилия. По отношение на това дали става въпрос по-скоро за финансови разпоредби, когато говорим за намаляване на скоростта на действие, е, отколкото делегираните актове. Аз съм съгласен с е, докладчика Брантнер. Финансовите регламенти основно забавят скоростта. Има и други елементи на неефикасност, естествено свързани с получателите. Например, когато направихме оценка на някои конкретни примери, става ясно, че е, някои служители работят изключително усилено, но така или иначе ги спират е, бариерите на финансовите регламенти, а те трябва да се съобразяват с това законодателство. Госпожа Мартинели. Да, искам да взема повод от последното, което каза Андрю е, и да се спра на леснотата на отпускане на средства. Аз работих за мисия в Африка, имам а, опит на място. Не е лесно да се получат средства от механизма за такива мисии и техните проекти тогава се свързаха с човека, който а, отговаря за механизма и той ми каза, че парите не могат да бъдат преведени, въпреки че са а, ангажирани. Имахме нужда само от няколко хиляди долу, долара. Така че а, винаги стоят в проблеми а, с а, изпращането на малки суми пари. Моят опит а, показва, че има известна липса на последователност. А, бит трябвало а, а, да а, няма такъв акцент върху намаляване на административната тежест, а по-скоро да се мисли за промяна на ситуацията на място и как парите могат да помогнат за това. Що се отнася до мерките за помирение, това е важно нововъведение. Но а, бих а, се запитала дали делегациите могат да. А, определят точно районите, в които могат да се изпратят средства а, за медиация и помирение, защото много малко са обучените там специалисти. По отношение на показателите и критериите, доколкото знам, е, гражданското общество на място не участва е, в задаването на критерии и показатели. И приветствам признаването е, на факта, че оценката на проектите подлежи на допълнително усъвършенстване. Благодаря. Давам думата на докладчика за заключение. Благодаря на всички изказали се, благодаря на колегите за коментарите, благодаря на експертите на комисията и на службата за външна дейност за участието. Искам да поздравя господин Дойл за бързите действия по отношение на Сирия. Това е добра новина. Съгласна съм с господин Ламсдор. Става въпрос за е, измерване на обиколката на кръга общо заето. Хем да има баланс по отношение на средствата, хем да се ограничи възможността за грабеж по някакъв начин. Аз съм съгласен и с госпожа Мунис. Много конкретни примери даде тя за проекти, където може да има сериозна въпросителна по отношение на е, измененията в климата. Аз съм съгласна да има залечаване, за да има оптимизиране на текста. Не мисля, че е, ще има кой знае колко зелени докладчици, които да са готови на нещо подобно. И тъй като говорим за стратегически подход, е, може би това заличаване ще е полезно. Ще помислим така или иначе. Трябва да се върна съвсем накратко към въпроса за хуманитарната помощ. Господин Дол спомена Доминиканската република и ЕДФ и работата по отношение на бежанците. Когато казваме не искам да използвам средствата, това не означава не мога да използвам средствата. И ако оставим на страна тази конкретна държава, по отношение на други страни, аз ще съм малко по-скептична. По отношение на природните бедствия или бедствията предизвикани от а, човешки действия, тук а, трябва да говорим по-скоро за превенция, мисля си, отколкото за възстановяване. По отношение на малките средства, които се заделят, аз съм съгласна, че малките средства са понякога проблем, понякога полезни. Тук става въпрос и за проблем с количеството на персонала. Трябва да сме последователни в парламента, когато искаме отпускане на малки суми и между другото да не забравяме, че има нужда от повече персонал за управление на средствата. И накрая Нека да не забравяме, че става въпрос за преговори в рамките на пакет с други инструменти, така че не всичко е в мои ръце. Господин Мауро, господин Ламсдоров участват в експертната група. Господин Брок е председател. Аз ще използвам в текста си за инструмента за стабилност, онова, което ще постигнем като заключение в рамките на групата. Очаквам с нетърпение преговорите и ето защо се надявам, че и предложението скоро ще получи своя окончателен характер, защото работим паралелно и по другите инструменти. Искам да благодаря на всички и очаквам с нетърпение вашите изменения към текста. Благодаря. Grazie. Благодаря. Сега ще направим кратка почивка, защото трябва да изчакаме докладчиците по следващите точки. Тоест, сега ще направим кратка почивка, докато дойдат. Colleghi, passiamo al punto seguente. In associazione con la delegazione... Уважаеми колеги, преминаваме към следващата точка. Е, съвместно с делегацията в Комитета за парламентарно сътрудничество Европейски съюз Русия е, ще разгледаме проучването политическите и социалните промени в Русия през 2012 година като резултат от новата роля на световната сцена. Ние възложихме едно изследване за последните социални и политически тенденции в Русия. Бяха взети предвид е, много фактори, за да може да се разбере ролята на Русия на световната сцена. И е, първо избора за е, парламент и президент, след това новото споразумение между Европейския съюз и Русия, присъединяването на Русия към е, СТО, е, напреженията в някои области, специфичните интереси на Русия в Сирия и Северна Корея. Сега ще се опитаме наистина да разгледаме задълбочено развитието на външната политика и да очертаем следващите бъдещите развития в економиката и в обществото е, в контекста на връзките с Европейския съюз. Също така ще се спрем на преговорите по новото споразумение между Европейския съюз и Русия. Сега ще дам думата на господин Йенсен, който ще поясни изследването. Е, той е, има максимално 10 минути да направи това. Моля. Този доклад бе изготвен от политолози и економисти. значи, економистите са поканени днес след обед, така че ще ви запозная със своята гледна точка. Общият въпрос дали да очакваме по-открита Русия? Аз ще се спра повече на економическата страна на този въпрос. Ще проявя скептицизъм и то голям в тази връзка. Може би няма да видим чак такива промени, на каквито се надяват някои хора, но нека се спра на проблематиката елемент по елемент. Първо, пред Русия има доста трудности в непосредствено бъдеще. Те и дават възможност да се открие повече към външния свят. Очакваме но не можем да бъдем 100% сигурни. Очакваме присъединяване в края на лятото към СТО. Все още това присъединяване не е ратифицирано от Руския парламент. Също така очакваме някои други събития, които дават такъв потенциал възможност за откриване. Председателството на Г20 от 1 юли срещата на върха във Владивосток на между Азия и а, страните от Пасифика през септември 2012 година, евентуално членство в ОИСР през следващата година, няма много големи вероятности там. А, Зимната олимпиада през 2014 година в Сочи и а, Световната купа по футбол в 2018 година има доста възможности Русия, ако иска да се отвори. Най-напред всъщност ще се спра на економическите аспекти, Световната търговска организация. Какви са тук основните елементи? Е, те са елементарни, ниски вносни мита, е, фиксирани износни мета, е, ограничаване на земеделските субсидии, приемлив митнически и технически контрол и проверки, които са били необосновано строги в миналото по-голяма откритост за входящи чужестранни преки инвестиции, защита на правата на интелектуална собственост, инвестиционни мерки свързани с търговията, както и няколко други фактора, които виждате посочени на екрана. Срокът е, не е свързан с някаква непосредственост. Някои от тези ангажименти би трябвало да бъдат поети незабавно след присъединяване към СТО, за други е необходимо време. Виждате какво съм посочил тук. 40% от вносните мита трябва да бъдат намалени през, до 2015, от 2015, други 20% по-късно трябва да се занижат в 5 годишен срок постепенно митата за скраб и така нататък. Някои от приспособяванията, които Русия успя да договори, според мен бяха доста щедри. Отстъпките бяха доста щедри за руските интереси. Е, доста е, бяха концесиите дадени от е, насрещните страни. Над 50 страни участваха в преговорите от другата страна, от страната на СТО. Повече от всички страни участвали някога в преговори за присъединяване. Основният въпрос е изпълнението на ангажиментите. Присъединяването към СТО ще направи страната отговорна пред международната общност – обаче е, механизмът за решаване на спорове, например, е, по никакъв начин няма е, да действа бързо. Той не дава бърз удовлетворителен отговор на конфликтите и споровете. Ако вие познавате отдавнашните конфликти между САЩ и Европейския съюз за Боинг и Ербас, и помощта за износа, това е доста, доста отдавнашна сага. Такива са перспективите и за бъдещи спорове. Така че е, присъединяването към СТО може би няма да е основният двигател на реформите в Русия. Съгласен съм с много е, руски реформатори, които биха казали – че най-големият стимул за радикални реформи ще бъде дълъг период на ниски цени на петрола. Сега, посочил съм а, тук на екрана, доколко е лесно да се извършва стопанска дейност в Русия. От 183 Русия е на 120 та позиция по този показател. Най-добрата прогноза, с която разполагаме, тя е солидна, но е доста оптимистична за отражението на руската стопанска дейност в средносрочен план върху брутния вътрешен продукт. Ще има около 3,3% увеличение на БВП в резултат на присъединяването към СТО. Искам да ви обърна внимание на най-горната линия – може би ще има 5% растеж на БВП до 2020 година. Това е най-оптимистичната прогноза. 2,5% е следващата а, възможност, но това са само вероятни хипотези. А, и най-сетне имате най-долната жълтата линия 3,3. Трябва да отчетем така полето, маржа на грешките между най-оптимистичната и най-песимистичната прогноза. Присъединяването към СТО дали непременно ще доведе до по-голяма економическа свобода? Економическата свобода се измерва по добре установени критерии. Няколко бивши социалистически страни минават от горе надолу Армения, Китай, Грузия и Украина. Имам предвид линиите, които така както са разположени в графиката от горе надолу. В Китай е, и Украина няма подобрение. В Грузия има известно подобрение по отношение на економическата свобода. В Армения може би има подобрение. Значи, е, присъединяването към СТО не, е непременно, не дава непременно силен тласък на економическата свобода. Сега, статуквото. Синята линия на графиката е, трябва да расте просперитета Естествено, тук е, отрицателният елемент е, че от 2009 година навлязохме в кризата от гледна точка на Русия. Тук има растеж от 4% от тогава насетне, обаче е, БВП е тук показателят просперитета на руските граждани расте, на руското общество расте, защото изходната позиция беше много ниска. Един от основните въпроси е дали ще има голямо отражение присъединяването към СТО на регионалните неравенства, върху регионалните неравенства или върху отношенията с други страни. Може би ще има по-голяма привлекателност идеята за чуждестранни преки е, инвестиции, обаче там има съсредоточаване в северо-западна е, Русия и в далечния изток. Най-вероятно в Москва ще има най-голямо благодетелствено. Е, тук има иллюстрации за отделни административни региони, където има поразяващи разлики. Под 2% е безработицата в Москва и региона, докато близо 50% е в Ингушетия. вариациите а, са огромни. Разликите са огромни и те също са предмет на доклада. Цената на петрола и БВП. Те са тясно свързани. Тук има а, две вертикални оси. А, е, еднакви са процентите, е, като е, БВП е в розово, цената е в синьо. Официалните и полуофициалните прогнози са правени и в Европейския съюз и в е, Русия. Доста оптимистична е прогнозата на Русия. Е, скромен, но непрекъснат растеж е, в, петролните цени. като знаем как са варирали те в миналото, не е трудно да си представим, че и в бъдеще ще има много големи повишения и сривове. Заключение. Има потенциал присъединяването към СТО да доведе до либерализация на Руската федерация и нейната економика. Но а, значението на цените на петрола а, за реформите остава. А, и имаме примери вече за натиск отвътре, протести на улиците. Не е ясно на къде ще поеме е, новото правителство. Е, чуват се слухове кой ще влезе в него, кой ще излезе. Е, може би трябва просто да се изчака, за да се види какво ще стане. Другото нещо, което след либерализацията има огромно значение, е цената на петрола би трябвало задълженията по линия на СТО да се изпълняват много стриктно, но дори да бъдат съвсем стриктно изпълнявани, няма гаранция за откриването. Трябва да се насочат в една посока вътрешният натиск за реформи и присъединяването към СТО. Само тогава ще има така, е, и, вероятност да настъпят по-дълбоки промени в Русия, иначе самото присъединяване към СТО само по себе си може би няма да има чак такъв голям ефект. Да, фриго. Благодаря. Сега господин Свобода. Words in English. Ще кажа няколко думи на английски. Напълно съм съгласен и приемам заключенията, които видяхме. На първо място, вярно е, че СТО не променя в голяма степен структурата и характеристиките не само на Русия, но и на други страни. Нашия опит, например, с Китай показва, че особено когато става въпрос за големи страни, СТО не променя кой знае какво. Естествено има малко по-голяма откритост, малко по-голяма конкуренция и до известна степен може да има ограничаване на мощта на големите конгломерати и компании, може да се даде тласък на средно големите компании, които най-накрая получават справедливост, но общо взето това е. Ако СТО се сметне и за тласък към малко по-голяма правна сигурност, то добре, естествено, може да има и малко по-малка корупция. Ако тези инструменти наистина се осъществят, СЕТЕЛ може и да има положителен ефект върху така наречената демократизация в Русия. На второ място, цената на петрола. Отново казвам, високата цена на петрола ограничава възможността за реформи. Или цената ще падне, което не е съвсем вероятно. А, съответно, ако падне цената, ще има по-голяма възможност за реформи. Или цената на петрола ще остане висока. Това очаквам да се случи и световната економика пък ще започне отново да генерира растеж и по този начин в комбинация двете ще ограничат възможността за реформи в Русия. Ако има световна рецесия, естествено, то тогава цената на петрола вероятно ще падне и процеса на реформи вероятно ще трябва да се позасили, но така или иначе аз не желая да има рецесия, за да има по-големи реформи в Русия. На трето място има някои елементи, които са важни в допълнение към това, което вече очертах. Например, либерализацията по отношение на визовия режим. Този процес води до посещение на повече интелектуалци от университетите, от компаниите, от друга страна, ако се улесни идването на европейци в Русия, това ще засили контактите. Ако част от средната класа на европейското общество започне да осъществява контакти, ако успее да посещава хотели или а, ски курорти в Русия, това ще е добре. Ясно е, че висшите класи в Русия, например, имат възможност да пътуват в Европа, но е добре и средната класа и на Русия да може да посещава Европа по-лесно. Трябва да има единна позиция на европейските държави и на Русия. Се е, по-често виждаме едно и също обаче. Напоследък по отношение на Набуко се говори, че Набуко е само от полза за Русия, други страни пък се дразнят от една такава позиция. В хода на всички преговори, които водим с Русия, трябва по някакъв начин да отчитаме е, реалния ефект от е, мерките, които се, се предлагат. Е, освен това, по отношение на митническия съюз между Русия, Казахстан и Украина, той също трябва да се вземе предвид. Аз мисля, че Русия ще продължи да играе е ролята на балансьор между изтока и Европейския съюз. Ако аз бях руски политик е, и аз щях да се опитам да балансирам по този начин е, и да играе нещо като централна роля, но от гледна точка на Европа ние трябва да имаме ясна позиция, да имаме единна позиция – и съответно тогава пък може да очакваме, че и Русия ще има категорична позиция спрямо нашата позиция. Като цяло съжалявам, че във връзка с преговорите за партньорството за сътрудничество нямаме напредък. Отново казвам, ако има споразумения за визова либерализация и там може да се стигне до е, някакво положително развитие. Все по-разделени сме по въпросите на енергетиката. Мисля си, че като цяло ще останем в а, тази неясна позиция, която имаме в момента относно нашето отношение към Русия. Ще видим новото правителство какво ще донесе със себе си. Путин ще остане същия авторитарен политик, какъвто е бил. Структурата няма да се промени. Съжалявам, че гражданското общество е още по-разделено и още по-отслабено след реформите в него. Всъщност това не са реални реформи. Аз проявявам голяма критичност тук и това не е начина да се върви напред. Въобще, за момента не виждам откъде може да дойде реален тласък за промени. Може би някои губернатори, които ще бъдат избрани от Путин, ще бъдат малко по-напредничеви. Те ще се опитат да защитят интересите на своите градове, ще се борят за економическо развитие, за намаляване на корупцията. И тогава Европа ще има по-голям шанс да се свърже с тези губернатори за да се даде тласък на процеса на модернизация в Русия. Така че аз мисля, че трябва да сме бдителни, да продължим по пътя на прагматичния подход, но и да критикуваме, когато става въпрос за човешките права и когато става въпрос за нарушаване на ангажиментите в рамките на СТО. Ако има такова нарушаване, трябва да приложим правилата и то съвсем стрикно и това послание трябва да бъде изпратено на Русия. Върховенството на закона е много важно не само за гражданското общество, но и за економическото развитие. Благодаря. Сега господин Кнут Флекенштайн, той е ръководител на делегацията на парламента за връзки с Русия. Господин Свобода направи някои коментари във връзка с съдържанието на проучването. Няма да ги повтарям. Присъединявам се към коментарите. Нямам и много въпроси защото ако мога да се е, изразя положително, това проучване не е толкова трудно разбираемо. Присъединяването на Русия към СТО може да е, помогне, но не непременно. Има също и някои други неща, които е, оказват много повече въздействие в момента. Разбрах всичко това. Искам е, да огранича изказването си до два въпроса. Първият въпрос е свързан с преговорите между Европейския съюз и Русия във връзка с споразумение за сътрудничество много представители на службата за външна дейност, също и представители на европейски фирми в Русия изказаха мнение, че присъединяването на Русия към СТО може да има положително въздействие върху сега бавно протичащите преговори за сключване на споразумение за сътрудничество между Европейския съюз и Русия. Изследването всъщност много е, слабо и неопределено очертава тези неща. Не знам дали е, това се дължи на някои връзки с с темата енергетика или има и някои други причини? И втори въпрос, какви според вас са предимствата от едно руско членство в ОИСР за Европейския съюз? Защото а, тази тема също се появява във вашето проучване. Благодаря. Благодаря. Сега давам думата на колегата. Um, Извинявам се, не успях да си чуя името правилно. Председателя казва, да, всъщност моето произношение не беше особено добро. Благодаря за тази презентация, за това проучване, което видяхме. То изглежда е било изчерпателно и добре подготвено. Поставя ударението основно върху СТО. Това е важна стъпка напред за Русия. А, и за Европейския съюз, между другото. А, това е една възможност да се гарантира една по-добра среда за търговие с Русия. Моя въпрос обаче е следния. Искам да чуя от учените, които изготвих този документ, какво смятате вие за корупцията? Споменавате съвсем бегло корупцията. Аз обаче наскоро прочетох един доклад на мозъчния тръст Индем. Uh, Оказва се, че около 35% от руската економика е в сивия сектор. И това не е корупция само на местно ниво. Става въпрос е, за централно, че и на най-високо политическо ниво. Искам да разбера какво вие смятате, каква е вашата визия и до каква степен присъединяването към СТО ще промени ситуацията, ако въобще може да промени тази повсеместна корупция. И още един коментар. Ако искаме да станем свидетели на положително развитие в Русия, то ще зависи и от бизнеса в тази страна. Естествено, че политическата върхушка е важна за промените, но Бизнесът също е важен и членството в СТО може ли да има някакво въздействие, когато става въпрос за изпълнението на разпоредбите, правилата на СТО, тъй като до сега ставаме свидетели на доста проблеми с върховенството на закона. Благодаря. Господин Кирилов. Колега Кирилов. Благодаря, господин Кирилов. Грация. Благодаря. I'd like to touch upon, uh, the... Искам да кажа следното. Анализа се свеждаше основно до економиката. Нищо не се каза обаче за отношенията Русия-Китай. А те са много важен фактор – защо споменавам това? Защото по-рано имаше сигнали за трансгранични инвестиции в голям мащаб, съвместни инвестиции, нищо обаче от това не стана действителност. Каква е ролята на Русия? Наскоро се появи една критична статия в Китай на високо ниво относно развитието на руската економика. Нещата са взаимно свързани, естествено. И като говорим за Китай, аз вярвам, че е от интерес за Русия да избере Европейския съюз като партньор. С други думи, не че ще забрави Китай, но Русия има нужда от Европейския съюз, а пък Европейския съюз има нужда от е, Китай. Аз съм съгласен с всички очертани проблемни области, но има и още едно измерение. Е, основният двигател в Русия е новосъздадената средна класа, а не обикновените хора. И това е интересен феномен. А когато става въпрос за економическа свобода, най-вече малките и средните предприятия страдат. Без да има развитие на малките и средните предприятия, руската економика ще остане дълбоко заспала за дълго време. На второ място, аз съм напълно съгласен с потенциалния ефект на визовата либерализация. Е, това не трябва да се забравя. На трето място, сигурността. По отношение на съвместните разговори за антиракетния щит, е, защо не можем да разрешим проблема между НАТО и Русия? Още не разбирам. Господин Шулц. Един въпрос към господин Хансен. Какви са причините за надежда, основанията за надежда за положително развитие, ако Русия се присъедини към СТО? Ясно е, че в Русия няма върховенство на закона. Няма напредък по отношение на борбата с корупцията. и бившия президент Медведев често се оплакваше относно проблемите с върховенството на закона. Кое ви дава основание да вярвате, че положението ще се промени? Господин Свобода, вашето име показва, че вие вярвате в свободата. Не правим ли грешка, когато приравняваме свободата на пътуване с свободата на получаване на визи? Има свобода на пътуване в Русия. Има обаче проблеми с други свободи. Свобода на сдружаване, свобода на демонстрация, свобода да изказваш пряко онова, което смяташ. Видяхме какви демонстрации имаше на 6 май и какво се случи. Мисля, че има по-спешни неща, които трябва да бъдат предприяти като мерки от визовата свобода. Госпожа Якон Сари. Благодаря. В заключението на това проучване, на този доклад, е, силно се акцентира върху цената на петрола. Не съм съгласна, че това трябва да е така. Казва се, че по-нататъчното съществуване на високи цени на петрола а, може да отслаби натиска за демократични реформи. и ако колабират цените пък, ако се сринат, а, може реформите да, не, да, да, да престанат да бъдат неотложни. Може да стане нещо съвсем различно. Вземете като пример Китай – Имаше надежда за по-добро бъдеще. И тя, когато съществува, може и да се стигне до добър ефект. Аз обаче смятам, че когато се сринат цените на петрола, може да има по-голям натиск за демократични реформи хората просто ще изгубят надежда. А, може да се стигне дори до така повече потенциал, по-голям потенциал за фашистски прояви. Това казват а, анализаторите в Финландия, че от тази гледна точка може да бъде много опасен един срив на цените. Е, обратно може да стане, а не да се увеличи натиска за реформи. Милан Мон. Благодаря, господин председателю. Накратко два въпроса към участниците в разискването. Какви са очакванията ви към, от Русия като председател на Г20 през следващия период? И втори въпрос. Как се отнася Русия към Европейския съюз днес. Тя никога не е била привърженик на Европейския съюз и отношенията с него. Тя предпочита а, двустранни отношения с големи страни. А, как смятате, че Русия се е, отнася към Европейския съюз днес? Как го оценява? Особено като се има предвид, че а, имаме економическа и финансова криза. Господин Шъпфлин. Благодаря, господин председателю. Два въпроса свързани помежду си. Демографският срив как се отразява върху пазара на труда? И какви са и последиците за економиката като цяло? Смятате ли, че срива на пазара на труда ще доведе до по-силна имиграция към Русия а, с съответните социални последици? Але you have the floor for answers. Бихте ли искали да отговорите? Благодаря, господин председателю. Uh, Благодаря на всички ви за този водопад от въпроси. Не знам дали ще се умея да отговоря стойностно на всички тях. Няколко въпроса бяха свързани с тематиката за върховенството на закона или липсата на такова в Русия. Беше зададен въпросът защо присъединяването към СТО да има някакво отражение върху върховенството на закона. Защото Китай, който се е присъединил към СТО, все още се слави с катастрофална липса на върховенство на закона. Така че няма никаква гаранция. Надеждата обаче е, че изискването да се отговори на определени международни стандарти във връзка, да кажем, с фитосанитарните изисквания при внос на хранителни продукти, технически и митнически проверки, всички тези неща изискват постоянно да се е, съобразявате с контрола на международните си партньори, защото в СТО е, има начин да се реагира, когато не изпълнявате задълженията си. Не е много силен натискът, но все пак той съществува. Спазването на международните стандарти в този смисъл може да бъде благотворно или поне опитът те да бъдат спазвани. Отношенията с Европейския съюз. Много труден въпрос. Мисля, че отношението на Русия към Европейския съюз и като казвам Русия, имам предвид управляващия елит, неговата преценка винаги е била, че е, Европейският съюз е странна организация, която дава възможност да е, се изявяват някакви малки държави. Е, е, Русия си има работа е, с регионални сили, световни сили, които си заслужават да им обръщате внимание. Такъв, так, такова е отношението. Е, в смисъл, те малко недоразбират Европейския съюз и неговите стремежи. Това е част от проблема. Дали следващата стъпка – евентуално присъединяване към Организацията за економическо сътрудничество и развитие ще даде някакви предимства на Европейския съюз. Аз бих казал едно предимство ще бъде е, самият процес е, да се направят опити е, за присъединяване към ОИСР. Това ще даде възможност на Европейския съюз да каже не сме доволни от тази липса на върховенство на закона. Не сме доволни от законодателството когато и ако Русия се присъедини към ОИСР, което може да не е толкова скоро, колкото някой или Европейския съюз се надяват, ще има повече натиск върху пазарната конкуренция в Русия. Малко е мястото посветено на този въпрос в доклада. За регулирането на пазара сме изразили някои мисли. Аз съм поддържал контакти е, когато разговаряте с някои руски служители, те говорят на вашия език е, и искат да се постигне точно това, което и вие искате. Е, има един огромен доклад от руски специалисти за ревизия на стратегията на страната, националната стратегия Русия 2020 година. Виждате стандартните либерални рецепти, за които ние говорим. Това са е, несистемни е, либералисти, е, хора, които всъщност са извън управляващата система. Сега. Това а, е, същото го казват и хората от системата, но това, което хората от системата не казват е как политически да се постигнат тези цели. Страхувам се, че ще пропусна няколко от зададените въпроси, но нека се спра на демографския въпрос. Ние е, всички смятаме, че е, населението на Русия спада. Е, в абсолютните цифри е, има потвърждение от последното преброяване. Е, тенденцията е на лице е, въпреки че стойностите малко се промениха след преброяването. Средните прогнози на Статистическия институт в Русия за работната възраст а, на а, населението а, трудоспособно, включително иммигрантите, е за спад между 2010 и 2020 година. И предвижданията са драстични. Това е една от основните причини поради които смятаме, че онези, които вземат решенията в Русия, ще търсят отчаяно начини за повишаване на производителността. Въпросът с емиграцията и миграцията е щекотлив, защото руснаците искат, както повечето страни по света, високо квалифицирани иммигранти, идват преди всичко по-низко квалифицирани хора, преди всичко от бившите съветски е, републики. И за това иммиграцията в Русия категорично е източник на е, социално напрежение. Така че там явно се очертава проблем, е, но с това ще приключа отговорите си. Господин заместник председателя Свобода. Искам да предложа отговор. Аз съвсем не съм включил свободата на пътуване в раздела свободи, а само там, където става дума за модернизиране и за отваряне на страната, така че да се създадат контакти необходими за следното съсловие. Е, така че а, за мен това а, не е а, първи приоритет свобода на пътуванията, но за контактите това е важно. И всъщност мисля, че ние трябва да подкрепяме това в по-голяма степен, да се включва в програмите и така нататък. Тези контакти са изключително важни именно за свободолюбивите движения, които съществуват в Русия. Благодаря. Благодаря. Благодаря на всички, които се изказаха. С това преминаваме към следващата точка от е, дневния ред. Представане на отчета от е, колегата Сайт Ал Кадрави относно посещението в Египет на делегацията за връзки с държавите от Машрек е, в периода 30 април 4 май 2012 година. Една делегация посети Египет и се срещна с представители на различни египетски административни органи, също и с представители на гражданското общество и представители на различни религиозни общности. Господин Кадрави ще направи е, отчет за посещението и оценка на резултатите. Също така ще направи и оценка на днешната политическа и економическа е, ситуация в Египет, също и на ситуацията със сигурността. Е, Благодаря, господин е, председател. Радвам се, че мога да направя отчет за посещението в Египет през миналата седмица. Това беше първото посещение след изборите, които е, се проведоха наскоро. Става дума за едно голямо е, предимство на исламистите в е, двете камери на египетския парламент. Председателят моли за тишина в залата. Е, Ораторът продължава. Има всъщност две течения – свобода и справедливост, мусулманското братство и след това Салафийската партия. Парламентът всъщност няма толкова голямо действително влияние, защото правителството е определено от военните съвети СКАФ, които поеха властта след падането на Мобарак. И още не е ясно как ще изглежда това съотношение на силите в бъдещето. Имам предвид отношенията между законодателната и изпълнителната власт, между парламента и президента. За сега нещата са доста хаотични и е, този политически хаос, ако мога така да го нарека, доведе до конфликти през последните седмици е, и месеци. Парламентът е доминиран от различни ислямински течения, а от друга страна е, доминираща роля играят военните власти, които е, заявиха, че е, възможно най-бързо, след като бъде избран президент, ще предадат властта на е, гражданските органи. И с това вече стигаме до е, средата, в която се развива всичко това. От една страна имаме президентски избори 23 май и същевременно с това ще се стигне до дискусия за новата конституция. Новата конституция трябва да бъде прията преди изборите или след изборите, но най-вероятно е това да стане след изборите. И това би означавало, че изборите за президент ще се състоят без да има конституция и без да се знае какви ще са правомощията на бъдещия президент. Освен това, избирателната комисия издаде и публикува вече окончателният списък на кандидатите, което доведе до известни недоволства между различните кандидати. Е, Абу Исмайл, например, не беше допуснат от избирателната комисия, което доведе до недоволства сред салафистите – Техните привърженици миналата седмица проведоха демонстрация, което доведе пък от своя страна до сблъсъци с неизвестни лица, неизвестни противници. Военните се намесиха твърде късно и два дни по-късно това доведе до там, че възникна още по-голяма конфронтация, която стана причина за 11 човешки жертви. Ситуацията е доста хаотична. Различните съюзи непрекъснато се променят. За нас не е ясно как те възникват. Например, Алофото е една от най- перспективните кандидатки, като Або Муса, за който ще говоря. Тя обаче има друг профил – Значи е, този кандидат е, е част от мусулманското братство, беше изключен след като посочи кандидатурата си за президентските избори в един момент, в е, който мусулманското братство каза, че не иска кандидат да изпраща на президентските избори. Те не искаха да участват в тях. Така че този кандидат беше изключен от мусулманското братство, получи обаче съдействие от е, една важна салафистка партия и е, същевременно от е, Майкъл Набил и нашият носител на наградата Сахаров на Хмут Нафус, който може би няма същите представи за обществото като салафистите, а мусулманското братство все пак посочи собствен кандидат, не толкова харизматичен, но въпреки широката подкрепа от големи части на населението и въобще силната обществена подкрепа, този кандидат може би, както казах, ще има успех. Става дума за избори, които ще протекат на два тура и е много вероятно на 22 май никой кандидат да не получи повече от 50% от гласовете. През последните месеци парламентът стана доста непопулярен. Парламентарните дебати бяха излъчвани е, по телевизията – и обществеността можеше да следи директно какво се случва в парламента. Това създава прозрачност, обаче от друга страна е, хората установяват, че много от тези дебати не се отнасят до действителните проблеми на египтяните. като например намаляване на минималната възраст за женитба при жените, също и някои други проблеми, по-малко подпомагане и повече контрол за НПО и така нататък. Това всичко са неща, е, които създават е, у нас загриженост, обаче египтяните си задават въпроса дали това наистина са първостепенни неща. И е, това проистича от факта, че много парламентаристи е, от е, мусулманското братство, от салафистите са неопитни и губят популярност. Това е за рамковите условия. Делегацията ни е, при тези тежки обстоятелства и при тези размирици направи това посещение и е, въпреки е, тези обстоятелства успя да изпълни програмата си. Срещнахме се с е, председателя на Комисията по човешки права, господина Асенат, с господина Асао и председателя на Медийната комисия и председателят на Шурата, втората камера на парламента. За съжаление, господин Катат председателя на парламента. С него не можахме да се срещнем именно поради тези безредици. Обаче се срещнахме с Або Мусад, един известен египтянин и кандидат за президентските избори. Той всъщност иска да хвърли мостове между стария режим и революцията и военните, така че той се опитва да играе тук ролята на посредник, но не е ясно в каква посока ще се развие всичко това. Е, е, имахме дискусии с жени, младежи, е, защитници на човешките права, срещнахме се също с представители на синдикатите и също така с делегираните общности на мусулманите и коптите. В нашите контакти ни изтъкнахме, че сме готови за структуриран диалог между Египет и Европейския парламент и помолихме да поеме Египет по-голяма роля в парламентарната Средиземноморска асамблея и е, също така поканихме е, за посещение в е, заседанието на такава асамблея, която ще се състои в Брюксел. Елмар Брок е, покани председателя на парламента в Брюксел и накрая е, економическата ситуация, тя не е много добра, туризмът пострада много през последната година, по-малко на Червено море, там броят на туристите остава непроменен. Дори и този регион да се посещава от по-малко туристи с висока покупателна способност, но в хара около 5% спадна туризма, чужестранните инвеститори се оттеглиха и е, чакат момента, в който могат отново да инвестират в Египет. Въпреки това се отбелязва минимален економически растеж. Това е, изглежда очудващо и когато се възстанови стабилността в Египет, може би е, страната отново ще може да постигне е, висок растеж като преди. Е, това е анализа. Е, спирам до тук и съм с удоволствие на разположение на вашите въпроси. Благодаря. Bene, grazie molte per l'esposizione. Благодаря за това изказване. Господин Петър Линк. Благодаря, господин председател. Искам да благодаря на колегата Саител Кадрало и за неговия доклад и искам да го попитам дали е, при неговото посещение следният факт е изиграл е, някаква роля. Колега Кадрало и вие знаете, че международните международните организации, като например Фундацията на Обединените Американски щати, Международният републикански институт, Демократическия национален институт, а също и някои организации от Европа, като Фундация Конрад Аденауър от Германия, чийто председател съм аз, на практика трябваше да преустановят дейността си и е, да приемат а, факта, че срещу техни служители има обвинения а, пред местните съдилища, също и към двама служители са, срещу двама служители са отправени обвинения, двама служители а, на фундация Кора Таданауър, но развитието в Египет и в другите арабски страни е съдбоносно предвид от факта, че те прекъсват контактите с международната общност и Европа и моята молба е вие да направите тази тема, тема на разговори на вашата делегация в Египет, защото всъщност демократичното развитие в Египет е от ключово значение. Бихте ли могли да кажете нещо в тази връзка? Благодаря. Президенте. Благодаря, господин председател. Госпожа Брепол. Благодаря, господин председател. И аз имах късмета да съм част от тази делегация. Искам да благодаря на господин Елка Драуи най-сърдечно за доклада, тъй като той е доста изчерпателен. Ако господин Елкадрауи няма нищо против, аз ще засегна един-два други аспекта от нашето посещение, които според мен също са важни. Например, ние разговаряхме с генералния секретар на Арабската лига и аз мисля, че тази среща беше не само интересна, но и много важна. Защото обсъдихме цяла поредица от въпроси и не само Сирия. Говорихме за ролята на Арабската лига и на Египет в Близкия изток. Председателя беше категоричен относно позицията на Европейския съюз, но той искаше да разбере малко повече за нашата позиция, за нашите намерения. Говорихме за квартета, говорихме за това, че би трябвало да се прехвърли отговорността на съвета за сигурност. Той пък каза, че това ще отговаря повече на декларацията на Арабската лига от 2002 година, публикувана в Бейрут. Той обаче заяви, че останалия свят не е обърнал никакво внимание на тази декларация, тя трябва да се отчете. Това беше нещо много важно, много интересна среща и трябваше да я спомена тук. Сейд говори за покани, които дадохме на различни лица председателя на Комисията по външни работи в парламента, председателя на парламента. Аз се срещнах и с председателя на Комисията по човешки права и той каза и поиска да го поканим. Аз говорех с колегата Лох Билер и я попитах дали тя е готова да изпрати някаква покана. Иска ми се да обсъдим тази възможност и с другите групи, тъй като този човек има много ясна програма за подобряване на човешките права в Египет и той ще оцени високо възможността да я представи пред нас. Освен това, имахме възможност да говорим с представители на организации на жените и на младежите. Господин Елка Драо изпомена това Важно е да се подчертая обаче, че жените играят много важна роля в резолюцията, която беше спомената, както и младите хора. Революцията беше породена не на последно място и от действията на жените и на, на младежите. Тези хора говориха за реалните си проблеми, а това са членове на обществото, които като че ли не се отчитат а, в толкова голяма степен от а, режима. Тези хора се надяват, освен това, че ще има известен напредък по отношение на, на равенството в страната. Освен това, има известни притеснения, свързани с а, ролята на Европейския съюз в разследването на действията на военните и военното управление в Египет. Египтяните искат да направят независимо проучване в тази връзка, но мисля, че и ние трябва да се намесим. Въобще Саид направи отлично представяне на това, което изживяхме там. Давам думата на колегата Декайзер. Oui, moi je да, аз искам да благодаря на господин Саид и на цялата делегация за това пътуване и за отчета, който чухме днес. Наистина за нас, които не сме там, е трудно, а дори и да сте там, е трудно да се види ясно прехода в Египет. Там има и интересни елементи, но времено и малко плашещи елементи. Аз не чух от Саид какво остава като кандидатури за президентските избори. Салафитите са отстранени. Мисюманските братя не са издигнали кандидатура, но на нивото Сюлиман изключени и тук идва въпросът ми. Има за какво да се питаме от гледна точка на а, армията. Вярно е, че армията е пазител на прехода. Ако техните кандидати а, са изключени. Какво остава като кандидатури? И къде ще а, насочи одобрението си армията? За мен а, това е много важен момент. Sì, aggiungo una mia domanda. Ако ми позволите, казва председателя, ще използвам своята позиция на председател. Разбирате ли италиански? Още не. Добре, господин Кадрауи. Един много кратък въпрос към вас. Защо кандидата на салафитите Измайл е бил изключен. Имало ли е основания представени официално и какви са били те? Нямам други въпроси. Господин Елкадрауе. Благодаря. Ще взема отношение по последния въпрос за кандидата за президентските избори. Кандидатите бяха от различни цветове, трима от тях се открояват и имат много добри е, изгледи за успех. Абул от салафистите е подкрепен той и се разглежда като умерен мусулманин. И естествено той намира подкрепа от блогърите. След това от страната на правителството, т.е. от военна страна. Има един бивш е, министър-председател, който се кандидатира и след това кандидата на мусулманското братство и Абу Муса, който е известен в цял Египет. Значи това са хора като цяло известни в цял Египет. Не значи, че те ще получат най-много гласове, но са известни. Предизборните сондажи, които имат много голямо значение в Египет, им дават добри изгледи за успех. Значи тези трима кандидати, освен това, има и други кандидати, които ще бъдат изключени, например кандидати на салафистите, този кандидат на салафистите, който е изключен, е изключен, защото а, има, майка му има двойно гражданство, а, египетско и американско, и това е причина за изключването, т.е. формална причина. Приемам, че това не е случайно и това са опити за маневри, Причината обаче е, че майка му има връзка някаква с САЩ. След това, по въпроса на колегата Петеринг, аз мога да ви уверя, че въпросът с НПО и е, фундациите беше важен въпрос, който обсъждахме по време на разговорите и там многократно изразихме нашата загриженост е, и зададохме въпроса защо така се е действало. В е, нашето прес-комунике този въпрос също беше засегнат. Имаше около 25 журналисти на пресконференцията. Това е много добре посетена, беше много добре посетена пресконференция. Как се стигна до там? Ние предполагаме, че военното правителство е искало да спечели популярност чрез начина по който действа спрямо фундациите и е искало да покаже, че ние сме срещу чуждестранната намеса, независимо от какви организации и фундации идва тя. Това е намерило съответен отклик сред гражданите и разбира се и подкрепа от средния египетски гражданин. Обаче, междувременно беше отправена и много критика. Сега се говори за нов закон за НПО в парламента и с този закон трябва да се намери решение на този въпрос. Ще се поставят искания за прозрачност на НПО, също така е, прозрачност в финансово отношение, но Желанието е никой да не е, бива изключван предварително в бъдеще. Ние самите разговаряхме с е, неправителствени организации и защитници на човешките права за смисъла на този закон. Те ни казаха, че не е сега момента да се обсъжда подобен закон три седмици преди президентските избори, е, защото те ще създадат нови факти новият закон за НПО е, сам по себе си е достатъчен и няма причина непосредствено преди изборите той да бъде променен, освен ако няма някакви принципни съображения за това. Може би е, ще трябва да се ползва като модел закона за НПО в Тунис и в Либия. Е, тези организации оцениха тези закони като много положителни е, определени сили искат да използват настоящата ситуация, за да усложнят работата на определени НПО. Освен това, Стремежът е, е, за упражняване на контрол от страна на властите върху НПО. Председателят на Комисията за правата на човека ни каза, че е, тези неща ще се поправят, ще се подобрят в бъдеще. Това е човек, който защитава умерени позиции и се надявам, че скоро ще ни посети. Благодаря, Фрида Брепол ще направи необходимите допълнения към моето изложение но, както казах, не е ясно в каква посока върви този законопроект. Благодаря. Благодаря. Благодаря за вашето изказване. Сега преминаваме към следващата точка. Представяне на отчет от Емер Кастело относно посещението в Палестина на делегацията за връзки с Палестинския законодателен съвет в периода от 2 до 5 април 2012 година. Важни национални задължения задържат господин Костело в Италия и той не може да присъства на нашето заседание поради което докладът ще бъде представен от госпожа Окен, която е заместник-председател на делегацията. Работна група на делегацията за връзки с Палестина посети е, Палестина, Ерусалим и е, окупираните територии в началото на април и моля сега за оценка на това посещение. Госпожа Окен. Благодаря. Е, Емер естествено съжалява, че няма как да присъства тук. И така, петима депутати от четири държави членки и всъщност поправя се оратора пет държави членки и четири различни политически групи. Един от нашите членове и член на делегациите за Израел и Палестина в рамките на 24 часа се видяхме с много хора. Има едно комюнике, което може да прочетете. Между другото, това е едно от най-добрите комуникета, които сме произвеждали. Много кратко, но с всички заключения. Делегацията протече изключително добре. Посещението мина добре. Общо взето ангажирахме се и дадохме конкретни позиции, имахме конкретни разговори. Извинявам се за езика, който използвам, но ми се струва, че стратегията на израелското правителство изглежда работи само за Израел. Палестина вече не съществува. Палестина е разделена териториите ги няма. Палестина е разделена на 4-5 малки области без взаимни връзки. Имаме зони А, Б и С по споразумението от Осло. Вероятно си спомняте. Това трябваше да бъде временно решение. Сега регион С дава основания на Израел просто да анексира този регион и има, освен това, навлизане на израелски войски в региони А и Б и така се подкопава властта на палестинците. Много е трудно да говорим в тази връзка за две държави, които живеят в мир една до друга, с признати граници и така нататък, както е по международно законодателство. Освен това, парите на данакоплаците би трябвало да се вземат предвид. Ние плащаме и плащаме, ние градим за палестинците, а Израел разрушава. И ние не си искаме парите обратно. Германия, Дания, Полша трябва да си поискат парите обратно. Защото Израел просто разрушава. Така че трябва, ако не друго, поне да ги подведем под отговорност. Нашата делегация все още подкрепя решението на двете държави, дори и то да е фикция. Ние искаме да има нещо подобно и заради Палестина, и заради Израел, защото никой не вижда какво добро ще се случи за двете държави, ако няма такова решение, основано на, на две суверенни страни. Е, ще има някакво развитие, естествено, но то няма да е толкова положително. Е, в текста не включихме нещо подобно, но можехме спокойно да кажем Осло е мъртво. Осло не работи и сега имаме просто а, е, легитимност а, е, Израел да завзема. Както а, виждате, ние разгледахме и въпроса с а, затворниците. В Дания следим отблизо затворник, има един датски затворник, който е в Бахрейн и следим отблизо какво става с него. Знаете ли колко хора са в главна стачка? Защото са в администрат административен арест или под административен арест в Палестина. Няколко стотин те могат да започнат да умират всеки момент. И Върховният съд просто отказа да разгледа казуса с тези хора. Е, те нямат достъп до правосъдие. Е, всъщност едва ли не половината от населението на Палестина вече е било в затвора. Те се познават тези хора от е, престоя си в затвора. Така че просто искам да ви призува да направим нещо и то бързо и категорично. А, между другото, няколко деца също са задържани. Това го казвам, за да разберете за какво става въпрос, но вие вероятно знаете. Какво може да направи Европейския съюз? проведохме среща с ръководителите на мисии на Европейския съюз и с представители на квартета. Общо взето ясно е, че Европейския съюз е единствената част от квартета, която прави нещо и на която може да се надяваме. Европейския съюз може да направи е, нещо и ние имаме препоръки. Нека сега да кажа какви са те. На първо място – без да има наказания, санкции, блокади и така нататък, ние трябва да поискаме от комисията да предприеме действия относно израелските продукти. Не става е, въпрос за е, някакъв вид е, етикетиране, просто е, само, че не трябва да има преференциално третиране, така или иначе. Е, трябва да кажем на Израел, че не става въпрос само за етикетиране. Е, нито един продукт от районите на заселванията не трябва да има преференциално третиране. На второ място трябва ясно да кажем, е, че е, Актуализацията на положението на Израел по отношение на споразумението АК ще доведе до много лош сигнал към Палестина. Палестинците ще считат това за награда за Израел. Чухме от Аштан, че те избират стратегията повече за повече. Какво ще стане обаче, ако имаме повече за по-малко? Министъра на външните въпроси, на външните работи на Палестина, който беше тук, е, ясно заяви, че ако нещо подобно се случи, то Европейския съюз общо взето пренебрегва случващото се. Какво може да направи Европейския съюз още? можем да подведем Израел под економическа отговорност, когато се разрушават наши проекти. Просто да кажем, искаме си парите обратно. Това може да се направи. Освен това, трябва да кажем на държавите членки, че ние нямаме обща външна политика. Всеки го знае това, няма нужда да ви казвам. От друга страна пък даваме възможност за вето на 3-4 държави членки. Ние трябва да разчитаме на държавите членки. И накрая Общото събрание на ООН. Имахме среща с нашия посланик. Той ни каза, че палестинците не са използвали възможността в Общото събрание, предложена от Европейски съюз, тази оферта, това предложение е било обаче изпразнено от съдържание. Те не са е, имали възможност дори да получат е, статут като Ватикана. Е, и как е, може тогава да се иска подкрепа от Европейския съюз за нищо? Така че би трябвало да има мнозинство за тази актуализация на статута на Палестина, която да ги изравни с Ватикана, ако не е друго. В ООН е, всяка държава има своята тежест и трябва да кажем на палестинците от друга страна, че ако използват сила, насилие, общо взето да забравят за каквото и да било. От друга страна обаче палестинците, ако използват мирни мерки, просто ги пренебрегват. Е, има ситуация, в която те мирно следват всички мерки, но Европейския съюз трябва да ги насърчава за нещо подобно, а не да ги наказва. И ние трябва да използваме и международните юридически рамки, за да действаме в рамките на ООН. Искам да кажа още нещо, което вероятно знаете. През декември 2009 година всички наши министри на външните работи създадоха обща декларация, която беше много добра. Препоръчвам ви. Декларация подкрепена от всички наши министри. Понякога тези декларации трябва да се взимат а, на сериозно. Ако има нещо казано, значи вероятно то има някакъв смисъл, така че трябва да се предприемат последващи действия. Е, и съответно, с оглед на тази декларация, всички наши ръководители на мисии в Палестина а, публикуваха доклад относно палестинците в Израел. Този доклад се появи миналата година. Освен това, имаше един много добър доклад относно източен Иерусалим. Чудесни препоръки има там и към държавите членки. Имаме един доклад относно регион С заключението там прилича много на нашето заключение тук, в тази връзка. И накрая, по отношение на насилието от страна на заселените израелци. А, искам да кажа, че има сериозно насилие. Не само, че се изсичат малино, а, маслинови дръвчета, ами се убиват хора. Тези хора са въоръжени, те стрелят. И една от препоръките, която чухме, беше, че Европейския съюз може да създаде списък на насилниците сред заселниците. Те могат да бъдат включени в списък на терористи. Е, могат да имат двойно гражданство и да пътуват горе-долу свободно, но ако има такъв списък, това ще е полезно. Така че ако Европейския съюз не действа сега, просто се откажете, за, откажете се от решението на двете държави. Сега в Палестина има голяма доза мир, много малки наброи и по размер инциденти спрямо миналото. Но, така или иначе, ако не действаме сега, в момента в който има някакво нападение над мирна демонстрация в Иерусалим, какво ще стане според вас в Египет? В другия, в останалия арабски свят. Ще има взрив и ще има много тежка ситуация, през последните месеци е, станахме свидетели на, на нещо, което може да сравни само с събитията преди последната интифада. Ние трябва да положим всички усилия и можем да направим нещо, господин председател. Европейския съюз може да направи нещо, а не само да казва, че е притеснен, шокиран, разтревожен и така нататък. Е, въобще сменяме думичките, когато Израел нарушава международното законодателство. Аз ви препоръчвам горещо да прочетете нашето комюнике. То е кратко, всичко е там и ви моля е, не дейте да актуализирате е, положението е, на Израел в рамките на споразумението АКА. Това ще е лош сигнал за останалия свят. Благодаря. Благодаря ви. Госпожа Декайзер. Благодаря, господин председател. Маргарет е, Окен е, говори пред зала, която е запусната днес вечерта. Е, има обаче един въпрос, който мен много ме безпокои. Този за насилието. Най-напред насилието на полковниците, добре го познаваме. Това насилие е отразено в документите на ОНЕ. И тук си припомням дисертацията на един палестинец. Той беше по студент по политология. Е, дойде при мен и ми зададе въпрос, на който не можах да отговоря. Попитаме, вашите колега, колеги в Европейския парламент дават ли си сметка за факта? Оценяват ли факта, че нашите демонстрации, тези на палестинците, са ненасилствени. Вие е, отдавате ли някакво значение на липсата на насилие в нашите демонстрации? Изненадаме е, въпроса, защото ние сме против е, насилието. Е, нали, казваме, че съпротивата е мирно, но все пак фундаментално ми се струва, е, че ситуацията, както се развива в момента е, в Палестина, фактическа, е, не се радва на оценка от наша страна. Освен е, това, е, че е, съпротивата до сега на палестинците е останала е, без насилие. Когато а, Маргарета говори за Алкайда и за сигналите, които трябва да излъчим, мисля, че ние трябва задължително да допринесем за запазване на това а, положение, при което няма насилие новите поколения и в ивицата Газа, и на други места, и в Хамас е, е, рискуват да не разберат тази липса на насилие. Е, не трябва да допускаме това да не дадем ясни сигнали, че това е единственият път, който ще доведе до резултат. Много се страхувам, че ако излъчим непослед дователни сигнали, това ще остане напълно неразбрано. А, исках да се изкажа след а, госпожа Алкин, защото това, което ме запита този студент, наистина ме а, порази. Давате ли си сметка? на каква цена до сега сме а, са умели да запази мирния характер на съпротивата. Мисля, че това е пътя, по който трябва да се продължи. Колега президент Петеринг. Колегата председател Петеринг. Благодаря, господин председател. Вие сте председателят в случая. Искам да благодаря най-сърдечно за представения доклад и като Европейски парламент, като Европейски, сме представлявали Европейския съюз. Е, е, Застъпвали сме схващането Палестина да бъде в сигурни граници, Израел в сигурни граници. И тази система се дължи на следния факт. Израелците имат човешко достоинство като хора, но същото достоинство имат и палестинците. А сега преживяваме следното поради разрастване на е, селищата, на се рушат основите за една е, палестинска държава. И е, за мен тази опасност е голяма, защото в крайна сметка това върви срещу интересите на самия Израел. Все повече четем, че млади палестинци днес е, твърдят, че ако имаме е, обща държава, палестинци и израелци, една обща голяма държава, в даден момент палестинците ще представляват мнозинство, защото ръждаемостта е по-висока и въпросът ми е е, имало ли е срещи с хора, имали ли сте срещи с хора от палестинските е, области, които твърдят, е, че ако не се осъществи решението две държави, тогава да вървим в посока решение едина държава с Израел и тогава Израел ще бъде поставен пред трудния въпрос дали да организира апартейт като в Южна Африка, защото Израел говори за юдейска, за израелска държава и е, дали ще има някакъв подобен дебат. Е, това е първият ми въпрос. Вторият ми въпрос е следния. Ако е, има държава Палестина, не е необходим мир и разбирателство между Фатах и Хамас. И какво е впечатлението на делегацията? Какво е, е какви са отношенията между Фатах и Хамас? Благодаря. Non ci sono altri interventi, quindi... Няма желание за други коментари. Заповядайте, госпожа Алкен. Благодаря на колегите, благодаря най-напред е, и на Вероник. Напълно е, съм е, съгласна, че това е скандал, че е, не признаваме до така степен мирния характер на демонстрациите, въпреки че те се разпръскват със сълзотворен газ. Миналата година бях на такава демонстрация и не беше приятно никак, защото пострадах май повече от другите. Но да, трябва да има мирни стъпки, защото ООН подкрепя е, мирния процес, е, мирните демонстрации, а ние се държим все едно, че тук не става дума за нищо. Е, и използваме непрекъснато такива изрази, формулировки, които ги лишават от най-елементарно достоинство. Да, и моята партия, и другите партии са за решаване на проблема с мирни средства. Ханс Герт каза, нещо, което изисква допълнително разяснение. Нетаняхо сега е, използва термина две държави. Той е за двете държави. Всъщност, е, това са двете държави, които иска той, така както е сега. Е, нали, без просперитет, свобода за едните. Едните ще имат просперитет и свобода, а другите ще имат все по-стесняващи се резервати. Това му е перспективата. Когато поискахме а, другата страна какво мисли, тя не ни отговаря нищо за перспективите, за бъдещето и това плаши ако този въпрос не е въобще в дневния ред, какво ще е бъдещето? Наистина се надявам, че Европа и е, останалата част от света няма да приемат апартеидна държава. Би трябвало да бъде съвременна демократична светска държава. Трябва да застанем зад това. Но мисля, че докато се стигне до там, ще има толкова много насилие и толкова много объркване. Е, в Палестина е, има младо поколение, е, които не са виждали никакви други израелтяни от хора, които унижават родителите им. Това е рецепта за тероризъм, ако мога да се изразя така. Малко ви трябва. Мисля, че е много интересно да говорите с хора от религиозните общности в Палестина, от други места. Те наистина се опитват да образоват и да възпитават младото поколение е, в ценностите на неутралност, на поглед към бъдещето. Огромна е работата, която извършват такива групи в Палестина. Е, поразяващо е да го видите, но ако искате да им дадете перспектива, такава липсва. Е, Израел изобщо не мисли за такава перспектива за бъдещето. Вие говорихте за помирение. Призовавали сме към помирение. Е, никога е, не сме е, приемали неприемането на изборите, не общуването, липсата на общуване с Хамас. Това не е интелигентна стратегия. Всеки път обаче се опитваме да правим стъпки и да стимулираме стъпки към помирение. Обаче Израел не иска да говори. Европа ще е, приеме е, идеите за помирение. Дори е, това е, Египет и Йордания да е, посредничат. Е, има групи в Палестина, разбира се, които не искат това. И имате крайните крила на Хамас, салафитите. Те не искат такова помирение. Те искат директен сблъсък. Естествено, има и друга позиция, различна от тяхната. Дори Вземете САЩ. Те заплашиха с урязване на средствата. Те урязаха финансирането на ЮНЕСКО, когато там беше призната Палестина. сега щатите са наблюдател, както Палестина беше в ЮНЕСКО. Защото не искат съвсем да се откажат от лостовете си на власт в ЮНЕСКО. Но финансирането, когато бъде отрязано, това е ужасно. Когато Израел прекъсна постъпленията от данъци. Какво казахме? Моля ви се, моля ви се, не дейте. Бихте ли били така добри? Някой път е, сме строги, когато говорим, обаче не сме толкова строги, когато действаме. Е, надявам се, че не преувеличавам демократично за това, т.е. драматично. Е, за това повтарям препоръката си. Прочетете отчета от командировката. Много е иллюстративен. И има препоръки. Какво може да се направи мирно по отношение положението в източен Иерусалим? Мирно е, във връзка с решението е, за е, двудържавната идея. Има хора и в Палестина, и в Израел, които са на своето мнение за този въпрос, но те не са много големи реалисти. Защо? то а, да а, се ограничаваме. А, трудно е да вдъхнете надежда на палестинците. Надявам се, че не звуча твърде песимистично. Бях изненадана особено хората от църквите, как се стараят да събудят надежда в бъдещето. Те правят максималното. Е, и още нещо – вие си спомняте а, в отговор на казаното от Вероник. А, спомняте си Нелсън Мандела. Защо а, не го пуснаха от затвора? Защото не се отказа от насилието. Докато палестинците се отказват от насилието. И при тях нещата всъщност тръгват в обратната посока. Но нещо можем да направим. Bene, grazie. И така, благодаря. Сега преминаваме към следващата точка от дневния ред. Всъщност, поправям се, защото господин Уесткот все още не е тук. По тази причина няма да преминем сега към следващата точка. Ще изчакаме до идването на господин Уесткот и тогава ще продължим работа. Е колеги, уважаеми колеги, нямаме информация относно местонахождението на господин Уескот. Не можем да го намерим по телефона или по някакъв друг канал, така че не знаем колко ще трябва да чакаме. Госпожа Кайзер попита дали можем да й дадем две минути време за изказване. Ако нямате нищо против, можем да чуем какво има да ни каже тя. Благодаря, господин председателю. Исках да се изкажа, за да дам разяснение а, за това какво искам а, да отправим като а, искане към нашия представител. А, от една година вече е обявена а, независимостта на Южен Судан. Европейския съюз работи за това, даде пари, техника и е, е много голяма дискретността ни, да не кажа повече, за тази страна. Знаем, че а, е, госпожа Аштън и Маргарет Марс за нейната представителка – са подкрепили е, групата на МБК е, на ниво Африкански съюз, но е, преговорите между севера и юга не доведоха до резултат. И за съжаление, положението се развива към крайен конфликт. Бих казала предвоенно състояние. Е, явно е, това е е, центърът на оценката. След е, резолюцията на съвета за сигурност от 2 май, е, Кати Аштън е, се е, опита да направи е, разследване, обаче не намерих е, следа какво прави Европейския съюз. Сигурна съм, е, че се прави нещо, но видимостта му напълно е изчезнала. И междувременно китайците доста по-видимо се намесиха. Те сложиха на масата 1 милиард а, долара, а, решиха да строят петролопровод и интервенираха масивно, защото ги интересува петрола. Значи е, имате предвоенна ситуация. Хуманитарното положение е почти драматично. По отношение на петрола, какви европейски дружества са активни? Този проблем е свързан с огромни и много важни проблеми, включително за Европа. И бихме искали нашите европейски органи да бъдат замолени. Първо да бъдат по-видими и второ да ни дадат разяснение за нашата роля, за това какво правим в района, защото някак си като че ли сме изолирани този проблем исках да поставя пред нашия представител тази вечер. Ако не е възможно, бих искала и призовавам групата да имаме възможност защото сега вече е почти е, война и има нова резолюция на съвета за сигурност, която изисква примирие. Бих искала този въпрос да бъде разгледан в неговите хуманитарни, економически и политически аспекти на следващата ни сесия, на пленарно заседание през май месец, за да поискаме отчет и да разберем на къде върви положението. Приключвам. Знаете, че в множество доклади по повод изборите господин Сала Франка не е тук, сме казвали, че трябва да следим прехода на страната, че трябва да съпътстваме този преход. Бих казала, че от обявяването на независимост не сме следили прехода в Южен Судан. виждам Чарлз Танък, той винаги отблизо е следил ставащото в Судан. А, не говоря за отделни колеги. Мисля, че е време на ниво Европейски съюз тази тема да стане по-видима и да получим обяснение за а, това, защо почти сме изчезнали от сцената. Благодаря. Ще вземем предвид а, вашия призив и неговата неотложност. Ще се опитаме да го включим в дневния ред максимално бързо. На 14 май ще проведем среща с специалния представител за Судан, госпожа Марсдън. Вие я цитирахте. Тя ще бъде тук и ще имаме възможност да обсъдим вижданията си с нея. Много благодаря за вашето търпение господин Уесткот няма възможност да дойде, поради което приключваме работата по тази точка. И прекратяваме.